Yes, we can start. Good morning. Sorry for starting a little bit late. Утро, колеги. Много се извинявам за закъснението. Нека да започнем работата на нашата комисията. Е, разполагаме се с превод на следните езици. Е, е, немски, френски, английски, български, полски, харватски. От самото начало на сесията ще ам, имаме ам, интернет излъчване, когато а, обявявам гласуването за открито и след това за приключено. Ако нямате възражения, обявявам дневния ред за прият. Първо нека да проверим кворума. Наличен е такъв. Така че от 9 до 11 часа може да гласувате. Обикновена процедура по гласуване. Искам да обърна вниманието ви, че всъщност гласуването ще се извършва паралелно с съгласно процедури си на комисията. Когато би трябвало всеки член на комисията да е получил бюлетина и само валидно попълнената бюлетина ще се брои противен случай нямам. Разбира се, колегите, които дистанционно ще гласуват, те би трябвало да са подписали, сканирали разпечатания формуляр на бюлетината, който би трябвало да се получили чрез PDF. Така че от този момент можете да гласувате. Ще гласуваме по точки 4, 4, 5, 6, 7 и 8 и по точки 9 и 10 ще се гласува тайно, поименно. Както казах, може да гласувате по измененията и по трета е, точка е, гласуваме за измененията. Както казах, гласуването е открито от 9 до 11 часа. И в 13.45 ще бъдат обявени резултатите. Днес след обед. Сега преминаваме към точка 11. Преди да започнем с ам, искане а, за снемане на имунитета по различни а, случаи, бих искал да а, кажа, че Имахме такива случаи, за които, разбира се, не можехме да бъдем обсъдим, именно с, заради кризата с пандемията. И разбира се, сега ние даваме пример с ам, дистанционното включване на а, членовете, защото не бива да допускаме пандемията да спре демокрацията. Ние желаем с начин, начин, нашия начин на работа да изпратим силно послание на всички европейски граждани, както и на всички институции. Това е нашата отговорност да разглеждаме исканията за снемане на а, различни а, членове, което това са 12 такива искания, което означава, че трябва да положим допълнителни усилия. Имайте, моля ви, предвид, че важните, деликатните случаи трябва да следват принципа на поверителност. Всички участници, които участват дистанционно, са задължени да бъдат сами в помещението, в което се намират и в никакъв случай да не правят нито аудио, нито звукови, нито е, е, видеозаписи на това заседание. Това е искане към всички участници, тук физически присъстващи и дистанционно. Моля ви, носете слушалки, изключете всички уреди, за да гарантираме пълна поверителност. Днес ще обсъдим 5 случая. Разполагаме с по-малко от 2 часа. Ще спазваме